земетресение в Непал. Към настоящия е, час броя на жертвите е почти 4000. Над 6500 са ранените. В страната цари хаос. В някои села всички е, къщи са разрушени, е, улиците са негодни за пътуване, е, исторически места в страната са напълно разрушени, болниците са препълнени, няма електричество, питайната вода и храната не достигат. Това е най-тежкото замътресение. е, в Хималай от 100 години насам десетки хиляди деца се нуждаят от спешна хуманитарна помощ. Затова парламента приветства взетите мерки за помощ и апелира към всички държави и международни организации, колкото може по-бързо да доведе помощта до пострадалите. В мислите сме, сме с жертвите и изразяваме нашата солидарност с тях. Изразяваме нашата солидарност с непалския народ, който така тежко пострада. Уважаеми госпожи и господа, преди една седмица станахме свидетели на поредната драматична катастрофа в Средиземно море. Предполага се, че са се удавили между 700 души хора, които са се отправили на това далечно и рисковано пътешествие, за да се спасят от глада и бедността в Европа. Знам, че голяма част от вас ще бъдат съгласни с моето предложение да почетем паметта на загиналите с едноминутно мълчание. Оставам с впечатлението, че непрекъснато изразяваме нашата солидарност към а, е, жертвите, но като политици никога не правим достатъчно, за да предотвратим подобни катастрофи. Сега да ще имаме подробен дебат по този въпрос. Още на миналото пленарно заседание а, е, обърнах внимание на това колко много от вас а, е, а, са потресени Надявам се на следващото пленарно заседание да не ми се налага да обявявам поредното едноминутно мълчание. Знам, че е тежко, но с оглед на драматичната ситуация Нека да запазим минута мълчание, колкото и да ни е яд на дефицитите в политиката. Нека да не забравяме жертвите. Затова искам да ви помоля да а, станете на крака, за да почетем жертвите в Непал и корабокрушенците Средиземно море. Благодаря. Liebe Kolleginnen und Kollegen, уважаеми колеги, бих искал да се спра на един въпрос, по който към мен се обърнаха множество колеги през изминалите дни. Проблем, който вълнува